Започваме с гласуването, сдигане на ръка. Само в определени случаи, когато това се налага, ще гласуваме електронно. Трябва да кажа, че всички групи са постигнали съгласие по последните предложения, които бяха направени, така че можем да сме благодарни на това съгласие което е постигнато между групите и поради това можем да гласуваме. Всички ли сте готови? Алберт, искаш ли да кажеш нещо преди гласуването? Но, бене. Не, добре. Започваме. Е? Надявам се всички да са готови. Започваме с гласуването. ОСП 2020. Гласуваме с дигане на ръка за компромис номер едно. Против? Въздържали се? Приема се. Сега нека да гласуваме отново с втори компромис с дигане на ръка за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме за трети компромис. Не. Обърках се. Нека да гласуваме 231 първо изменение. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Гласувайте електронно, моля. Моля, гласувайте електронно. It doesn't work. Апри. Апри вото. Моля да започне отчитането на гласовете. Добре, ето сега гласувайте. Гласувахте ли? Прекратете гласуването. Имаме два гласа плюс, един плюс от НП и един плюс от социалистите и демократите. Моля ви, гласувайте отново 231 изменение. Моля, гласувайте електронно. 231. 231. Всички ли гласувахте? Моля ви да не, тези, които не бива да гласуват, да не гласуват. Отново има още един глас допълнително за НП. Добре. Приема се. Моля ви, внимавайте с гласуването. Сега. Сдигане на ръка. Компромис 3. Моля, гласувайте. Против. Въздържали се. Приема се. Сдигане на ръка. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Така, сега електронно гласуване. Изменение 267. Моля, гласувайте електронно сега. 267. Всички ли гласуваха по 267? Прекратете гласуването. Приема се 267. Моля, гласувайте електронно по 272. 272. Всички ли гласуваха електронно? Прекратете гласуването. Приема се. Преминаваме нататък. Гласуваме с дигане на ръка. Пети компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега шести компромис. Дигане на ръка. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7. Сдигане на ръка. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8. Дигане на ръка. За. Против. Против. Въздържали се. Приема се. Сега ще гласуваме по електронен път 381 изменение. 381 по електронен път. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването по 381. Отхвърля се. Сдигане на ръка. Компромис 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега компромис 10. Дигане на ръка за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 11. Е, моля, който е за, да вдигне ръка. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към компромис 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към компромис 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега компромис 14. Сдигане на ръка. За, против, въздържали се, приема се. Сега по електронен път гласуваме за изменение 497. 497. Моля, гласувайте електронно. Прекратете. 497 е одобрен. Сдигане на ръка. Компромис 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега ще гласуваме по компромис 17 Б по електронен път. Моля ви, гласувайте електронно. Сега по компромис 17 Б. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. И така, сега, с дигане на ръка, Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, одобрява се. Приема се, извинете. Така. Сдигане на ръка Гласуваме един блок. Казва председателят и прекъсва. И така, блок изменения от 20 до 23. За. Против. Против. Въздържали се. Приема се. Сега преминаваме към електронно гласуване. 643-то изменение. Моля, гласувайте електронно по 643-то изменение. 643-то. Гласувахте ли? Прекратете гласуването. Приема се. Сдигане на ръка. Изменение 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 25. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега преминаваме към електронно гласуване. Изменение 478. 478. Моля гласувайте електронно. 478. Прекратете гласуването. 478 е отхвърлено. Сега ще гласуваме отново по електронен път. 500. Моля, гласувайте по 500. 500. Всички ли гласуваха? Прекратете. Отхвърля се. Продължаваме с електронно гласуване. 692, моля гласувате. 692. 692, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Сега по електронен път 752. Моля гласувайте. Прекратете. 750... Гласуването по 752 отхвърля се. Сега електронно гласуване. Моля, гласувайте по 756. 756 електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 756 се отхвърля. 757. Моля, гласувайте електронно по 757. Гласуваха ли всички? Прекратете електронното гласуване по 757. Гласувахме против, така че се отхвърля. 759. Гласувайте електронно. 759. Прекратете гласуването. Отхвърля се и това изменение. Сега гласуваме по 758 на господин Дорфман. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме по 754. Гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 755. Моля гласувайте електронно по 755. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. И накрая 760. Моля, гласувайте електронно по 760 изменение. Прекратете. Отхвърля се. Започваме с гласуване с дигане на ръка. Компромисно изменение 26. Кой е за? За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение 27 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към електронно гласуване 784 изменение. Моля, гласувайте по 784 изменение. Прекратете гласуването. Приема се. С дигане на ръка. 28 компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме с дигане на ръка към 29-то компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. Следващото е 32 за. Против. Въздържали се. Приема се. 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. Следващото компромисно изменение 34 за Против. Въздържали се. Приема се. Сега ще гласуваме електронно 853 изменение. 853 За. Против. Извинете. Всички ли гласуваха, каза председателя. Електронно всъщност трябваше да гласуваме, каза той. Прекратявам гласуването. Отхвърля се. С дигна на ръка. Компромисно изменение 35. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 36 за. Против. Въздържали се. Приема се. Следващото е 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. Следващото Извинете, казва председател. Електронно гласуване. Изменение 892. Моля, гласувайте електронно по 892. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването по 892. Отхвърля се. Сега гласуваме 894. Моля, гласувайте електронно по 894. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Продължаваме с дигане на ръка. Компромис 38. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 39. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 40. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 41. За. Против. Въздържали се. Приема се. Следващия компромис. 42. За. Против. Въздържали се. Приема се. Следващия компромис. 43. За. Против. Въздържали се. Приема се. Следващия компромис. 44. За. Против. Задържали се? Приема се. Сега ще гласуваме електронно по изменение, извинете, по компромис 45. Консолидирано изменение е всъщност то предложено от докладчика. Моля, гласувайте електронно. Гласуваме по 45. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Продължаваме с електронното гласуване. Сега ще гласуваме по 1022-1022. Моля гласувайте електронно по 1022. Прекратете гласуването. Приема се. Електронно гласуване за 1023. 1023. Внимавайте. На патрао. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Uh, 1025. 1025. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. 1025 на Неделчева. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Има още едно консолидирано изменение, които се предлагат от нашия докладчик. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. И сега на края по електронен път 1034. 1034, моля гласувайте. Аперта la votazione, chiusa la votazione. Край на гласуването. Приема се. Сега, с на ръка, компромис 45 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 46 за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване сега. 1052. Моля, гласувайте по 1052. Край на гласуването. Приема се. 1053. Моля, гласувайте. 1053. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Отново с вдигане на ръка. 47. Компромис 47 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 48 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 49 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с вдигане на ръка. Компромис 50 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега електронно гласуване по 1094. Моля гласувайте. 1094. Край на гласуването. Приема се. Съвдигане на ръка отново. Компромис 51. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис 52. За, против. Кой е против? Приема се. Сега електронно гласуване по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 Приема се. Електронно гласуване по 1235. 1239 на господин Дофман. Край на гласуването. Извинете, грешката е моя. Пропуснах едно. Сега гласуваме. Сега гласуваме. 1235. Това е гласуването. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? По 1235 край на гласуването приема се. Сега. Votiamo 1238. Моля, гласувайте. 1238. Моля, гласувайте. господин Папастан. За, да. Закривам гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Електронно гласуване по 1240. Моля, гласувайте по 1240. Край на гласуването. Приема се. Сега 1241. Моля, гласувайте по 1241. Край на гласуването. Приема се. Сега Съвдигане на ръка. Компромис 60. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Компромис 61. За? Против? Въздържали се. Приема се. Компромис А. Кой е за компромис А? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Компромис Б. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис БА. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Д за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Е за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Ф за. Против въздържали се, приема се. Компромис G за, против, въздържали се, приема се. Компромис А. кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис H. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис И. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис ИА за, против, въздържали се, приема се. Сега електронно гласуване по изменение 101. Моля, гласувайте. 101. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се. Сега са вдигане на ръка. Компромис К. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Компромис Л. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис ЛА. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Компромис ЛБ. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Компромис М. За. Против въздържали се, приема се. Компромис Н. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис О. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис П. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис П. А. За? против, въздържали се, приема се. Компромис ПБ за, против, въздържали се, приема се. Компромис ПЦ за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по споразумението, постигнато от политически групи. политическите групи по точките от преамбюла, можем да гласуваме анблок, тъй като политическите групи постигнаха съгласие по всички точки от преамбюла. Кой е за? За, против, въздържали се, приема се. Сега, последният етап от гласуването – по становищата на други комисии в парламента. С вдигане на ръка 96А за Анблок. Моите извинения. Development 6. Извинете. Кой е за? 9-6. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 9-7. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 9-12. За? Против. Въздържали се? Приема се. Сега NV 20. Кой е за? против. Нека да проверим по електронен път. NV20. Моля, гласувайте. NV20. Край на гласуването. Отхвърля се. NV27. Ще продължим с електронното гласуване. NV27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. NV28. Моля гласувайте. NV28. Моля гласувайте по електронен път. Край на гласуването. NV28. Приема се. Пак по електронен път. NV29. Край на гласуването по NV29. Приема се. NV31. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се. NV35. Моля, гласувайте NV35. Край на гласуването. Отхвърля се. NV40. А, не, отпада. Итре. Итре 6. Моля, гласувайте по Итре 6. Край на гласуването. Приема се. Итре 9. Моля, гласувайте по Итре 9. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се. Итре 15. Е апровата ИТРЕ 9 con 29. Eh, така, ИТРЕ 9 се приема. Сега ИТРЕ 15. Моля, гласувайте по ИТРЕ 15. Край на гласуването. Приема се. ИТРЕ 16. Моля, гласувайте по ИТРЕ 16. Край на гласуването. Приема се. Итре 17. Моля, гласувайте по Итре 17. Край на гласуването. Приема се. Реджи 5 сега. Моля, гласувайте по Реджи 5. Край на гласуването. Приема се. Речи 14. Моля, гласувайте по речи 14. Речи 14. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Отхвърля се. Момento. Реджи 17. Аперта la votazione su... Да, Реджи е, 17. Моля, гласувайте по Реджи 17. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Отхвърля се. И сега е окончателно гласуване по текста с измененията. Електронно гласуване, моля. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Така, край на гласуването. 4 въздържали се, 1 против, но 40 за. Поздравление за докладчика господин Дес. Rimanete qui che rapidamente Моля, колеги, не бързайте да си тръгвате, защото сега имаме по-кратки гласувания. Господин Дес има думата. Господин председател, уважаеми колеги, мисля, че след това гласуване мога да намеря повод да благодаря на всички, които участваха в изработването на компромисните предложения. Искам да благодаря на председателя Де Кастро и на съкоординаторите, също и на докладчиците в Сянка. Естествено, благодаря на всички останали колеги, които участваха в изготвянето на този доклад. Благодаря на всички сътрудници от секретарията в политическите групи и в частност в моята политическа група. Те трябваше да свършат много много работа, така че искам да им благодаря още веднъж. Благодаря и на моите служители, на служителите от моя офис и е, също така Искам да изтъкна, че пред е, комисар Чолос ние ще представим като парламент становище за селскостопанската политика след 2013 година и се надяваме, че комисията ще е, изгради законодателната си резолюция на базата на едно голямо мнозинство тук в парламента. Possiamo continuare il nostro lavoro. Punto 13. Нека да продължим с нашата работа. Точка 13 от дневния ред. Става дума за изменение на регламент номер 834 от 2007 на съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти. Докладчик е Мартин Хойслинг. Започваме с гласуване на измененията във връзка с приравняване към текста на комисията, 13 изменения на господин Хойслинг. Това са членове, където се визира общата позиция на европейските институции във връзка с изпълнението на този акт. Господин Хойслинг не иска да вземе думата, което означава, че можем да преминем веднага към гласуване. Започваме веднага с гласуването. Изменение 16. Лавия и други. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 17. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. Начало на гласуването. Гласувахте ли? Прекратете гласуването. Приема се. Сега гласуваме по изменение 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 19. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. След това имаме още две гласувания за НП. Начало на гласуването. Първо по изменение 21. 21, повтарям. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Ще гласуваме Анблок, Начало на гласуването. 19, 11 и други съображения. По тях ще се гласува блок. Приема се. Изменение 20. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 13. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към съображение 14. Гласувахте ли всички? Приема се. И след това, накрая, изменение 15. Гласуваме по изменение 15. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Сега ще гласуваме по законодателно предложение в изменения му текст. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега ще гласуваме по проекта за резолюция. Гласуваха ли всички? Става дума за проекто резолюция. Край на гласуването приема се. И накрая гласуваме по Мандата за водене на преговори с съвета. Начало на гласуването. Мандат за водене на преговори с съвета. Край на гласуването. Приема се. Поздравления, Мартин. Продължаваме сега. Точка 14 от дневния ред. Има някои колеги, които трябва да присъстват на гласуване в комисията СУРЕ, така че може би трябва да сменим реда в дневния ред. Така че ако сте съгласни, нека първо да гласуваме за становището на господин Лавия. Така че да започнем сега да гласуваме по точка 16, а не по точка 14. Добре? Гласуваме анблок по всички изменения. Докладът е на господин Лавия. Става дума за изменение на регламент номер 1290 на съвета относно финансиране на общата сълскостопанска политика, за да се приведе в съответствие с договора. Гласуваме анблок. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за господин Лавия и можете да отидете в следващата комисия. Не, не. Всъщност ние трябва да проведем още две гласувания. Трябва да гласуваме за измененото предложение, така че сега гласуваме по него, по новия вариант. А сега по резолюцията, по проекта за резолюция. Начало на гласуването по проекто резолюцията и сега гласуваме по мандата за преговори с съвета. Така че с това вече изпълнихме всички формалности и можем да се върнем обратно на точка 14 от дневния ред. Изменение на регламент 485 е, на съвета относно проверките от страна на държавите членки на транзакция, съставляваща част от системата за финансиране на Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Докладчик е Луис Капула Сантос. Ако е съгласен докладчикът, можем да гласуваме анблок. Виждам, че е съгласен, значи гласуваме анблок. Гласуваме по доклада Капола Сантош. Край на гласуването. Приема се. Това означава, че сега ще трябва да гласуваме по законодателното предложение в е, изменен текст. Гласувахте ли всички? Добре, приключи гласуването. Сега гласуваме по проекто резолюцията. Начало на гласуването. Благодаря, приема се. И сега гласуваме по мандат за преговори с съвета. Край на гласуването. Приема се. Поздравления на Луис. Точка 15 от дневния ред. Изменение на регламент номер 378 на съвета по отношение на правилата за прилагане на доброволна модулация на преките плащания в рамките на общата сълскостопанска политика. Докладчик е госпожа Раймърс. Искате ли госпожа Раймърс да кажете нещо? Съгласна ли сте да гласуваме анблок? Добре, значи сега ще гласуваме анблок по измененията на госпожа Раймер с начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме по изменения текст на законодателното предложение – Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по проекто резолюцията. Край на гласуването. Приема се. И накрая гласуваме по мандат за започване на преговори с съвета. Край на гласуването. И с това приехме и доклада по точка 15. Поздравления, госпожо Раймърс. Скъпи колеги, днешният ден беше много важен ден. Имахме много интересни разговори с професор Проди и приехме всички доклади. Ще се видим отново на 21 юни в 9 часа.